правилника за вътрешния ред ще подпиша заедно с председателя на съвета регламент за отдаване на макрофинансова помощ за Украина. А сега преминаваме към дневния ред на заседанието. Един процедурален въпрос най-напред господин Корберт.